Олас и всички останали, които подписаха това писмено становище, както и на асистентите Инге и Алесандро. Поздравления! Казва председателите, сега преминаваме към гласуването. Доклада Мишел за визовия кодекс на общността по, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прего. Прего. Onorevole De Kaiser, si affretti. Bene, la votazione è chiusa. Благодаря, госпожо Кайзер. Край на гласуването. Approvata a larghissima maggioranza, complimenti. Relazione Moreira,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 Отново имаме голямо мнозинство. Поздравление на господин Морейра. Следващия доклад на господин Морейра. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отново докладът получава широка подкрепа. Поздравления за колегата Молера. Е, доклада Симпсън за, против, въздържали се, приема се с голямо мнозинство. Поздравление на господин Симпсън. Още един доклад на господин Симпсън за, против, въздържали се, приема се с широка подкрепа. Отново поздравявам господин Симпсън. Назначението в парламентарните комисии няма изменения там назначенията се приемат. заявление на колегите. Доклада Флоренс. Блок 1 по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Позицията на съвета, така както е изменена, се приема по оздравление на господин Флорен. Госпожа Клас. Два блока изменения. По първия, по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се и така обявявам позицията на съвета със съответните изменения за прията. Доклада Бови. Точка 15 за, против, въздържали се, приема се. Добре, ще направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 26, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, Искате думата, заповядайте. Господин председател, не гласувахме по съвместното предложение за резолюция за дисбаланса в хранител... в веригата на хранителните доставки. Тази точка а, е, предстои след малко. А сега гласуваме по точка 26 на две части, по втората за, против, въздържали се, приема се. 31 по първата част за, против, въздържали се, приема се, по втората за, против, въздържали се, приема се. 42 точка за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка по 42 точка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 11 точка за. Вдигайте високо ръка за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. F за, против, въздържали се, приема се. Q за, против, въздържали се, приема се. Проект резолюцията като цяло за, против, въздържали се, приема се. Поздравления на господин Бове. А сега преминаваме към дисбаланса в а, веригата на предлагането на храни. Заповядайте, искахте думата. Всъщност говорим за приемането на този текст. Мисля, че е важно да се подчертае, че имаше колективна работа, която се проведе от цялата комисия по селско стопанство и благодарение на колективната си работа можахме още по-силно да упражним натиск върху комисията и съвета, за да може в края на краищата Европейския съюз да се съобразява с селскостопанските производители. Това да се отрази както в до, при, разходите, така и в приходите им. Искам Искам да благодаря на комисията и на колегите, които ми помогнаха да изготвя доклада, най-вече господин Лоренц. И така, продължаваме с гласуването. Кой е за, кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Точка четвърта първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 2 за. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. Моля гласувайте по електронен път. Avete votato тути. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5 За. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Моля гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. Моля гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега проекто резолюцията като цяло. Кой е за, кой е против, въздържали се. Приема се. Поздравления. Доклада Патричал е следващият. Мисля, че имаше желащи да се изкажат. Да, заповядайте. Бих искала да кажа, че по тази резолюция за неравновесието в веригата на предлагането на храни, бих искала да призова колегите от Комисията по селско стопанство да си сътрудничат по повече с колегите от други комисии, особено комисията по вътрешен пазар, защото ние искаме да обедним нашите усилия да се борим срещу бюрокрацията. По този начин ще имаме повече авторитет. Благодаря ви за вашето разбиране и за вашето сътрудничество. Като се отчета факта, че колегите от Комисията по селско стопанство имат същото желание за повече сътрудничество. Ние всички съгласяваме с това. И сега по доклада Патричело гласуваме за цялото предложение. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Приема се. За голямо мнозинство. Господин Патричело, нашите поздравления. Доклада на господин Карона е следващият. Точка 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 dichiarazione di voto sulle conclusioni del Consiglio europeo. Colleghi, Колеги, господин Ханан по заключение на